Ladies and gentlemen, good afternoon. Дами и господа, добър ден! Uh, be welcome uh, to this Добре дошли на днешното ни заседание на Комисията по правни въпроси. Нека да започнем с приемането на дневния ред. Заседанието на координаторите се отлага за вторник сутринта от 9 до 9.45 сутринта. Точка 31, свързана с обмяна на мнения с господин Едмонд Штойбер, се отлага за някои от следващите заседания. По искане господин Андерсен от Зелените се предлага да се разгледа въпросът за отговор от комисията, свързан с договора от Маракеш, съгласно правило 130, 130. Този въпрос да бъде разгледан като точка разни в края на заседанието. Дали сте съгласни? Става въпрос за отказ на комисията да отговори на въпрос, свързан с договор от Маракеш. Има ли други предложения за промяна на дневния ред. Ако няма, значи дневният ред е прият. Нямам някакви съобщения на председателя. Точка трета. Одобрение на протокола от заседанието от предишни дати. Протоколът от 1-2 декември 2014 и 3 декември 2014 са одобрени, щом няма възражения. И така можем да преминем към точка четвърта. Имам честа да приветствам с добре дошла комисарят Вера и Йорова – вече я познавате. И ще дадем на госпожа комисарят време да се изкаже и след това е предвидена дискусия свързана с задаване на въпроси от депутатите и отговор от госпожа комисарят. Госпожа Йорова, имате думата. Thank you. Um... Благодаря ви, господин Свобода. Дами и господа, много се радвам, че имам възможност да обсъдя с вас общата ни програма, която ще изпълнявам по време на мандата си. Трябва да работим за наш опит интерес и за интерес на нашите граждани. Трябва да се дават повече възможности за предприемачите. Необходимо е да се подсили вътрешния пазар, да създават повече економически възможности и да се модернизира нашето ежедневие в Европейския съюз. Сегашните и бъдещите ни инициативи могат да допринесат за защита на всеки един от тези интереси. Решителни стъпки вече са били направени. Регламента за подъжспособността за неплатежоспособността вече е разгледан. Господин Свевка ам, доведе нощата до много добър резултат. Трябва да се продобри а, правораздаването. Необходимо е да се създадат гаранции, свързани с предотвратяването на избирането на най-подходящата съдебна система. Създаването на система, за регистър, свързан с неплатежоспособността и а, да се регистрират всички производства, свързани с неплатежоспособност и те да са в услуга на кредиторите. Необходимо е да има културна промяна в отношенията в рамките на Европейския съюз. Повече трябва да се направи. Комисията е приела препоръка за нов подход, свързан а, с неуспехите на бизнеса. Трябва да се изпълни препоръката до март 2015 година. След тази дата комисията ще оцени дали има нужда от предприемането на допълнителни мерки в тази област. Все още има много а, обективни пречки, които възпрепятстват предприемачите. Само малък процент от а, предприятията от една държава членка инвестират в друга държава членка. Предишната комисия а, предлага статут за а, единото предприятие, за да могат да създават предприятия с трансграничен характер. Искам да благодаря на докладчика а, господин Паскал за отличното сътрудничество по това досие. Някои от вас изразиха своето безпокойство и то беше свързано с възможните последици на това предложение върху работещите или върху самонетите лица. Всички тези аспекти трябва да бъдат взети предвид и да бъдат обсъдени много задълбочено. Ще работим в тази връзка съвместно, за да намерим по-добро решение. Е, това предложение може да бъде поставено в контекста на упростяването на администрацията и улесняване на МСП, да се използват повече електронни процедури. Това е много важно и при взаимосвъзърността на бизнес регистрите и преразглеждането на директивата за борба срещу изпирането на пари. Сегашната економическа криза доведе до обсъждането на бизнес моделите. Имаше и а, предложение за директива за акционерите. Тя също е част от нашата програма. Благодаря на господин Кохерати за работата му по това досие. По време на кризата видяхме, че акционерите и най-вече институционалните инвеститори и, или са отсъствали, или а, са оказвали краткосрочен натиск върху предприятията. Това е а, довело а, до спекулативни действия и а, до а, излизане на нещата от а, контрол, което не е добре за нашето общество. Необходимо е да има инструменти, които да дават по-добра яснота за това какво се случва в предприятията. Борът на директорите трябва ефективно да управлява а, компанията. Аспекта, е свързан с възнагражденията и транзакциите към трети страни също трябва да бъдат а, обсъдени. Това законодателство за предприятията е много важно и за устойчивото предприемачество в Европейския съюз и тази тема ще я ам, сложа сред приоритетите на моята програма. Единия пазар и неговото доизграждане е също друга важна инициатива. Европе... Електронната търговия е част от бизнес модела на европейските предприятия и само 14% от предприятия в Европейския съюз се използват за да продават онлайн и само 5% от предприятията продават в други държави членки. Електронната търговия се разраства много бързо в Европейския съюз, годишно с 10%. Потребителите се чувстват по-несигурно, когато закупуват от други държави членки, отколкото когато купуват от местни а, търговци. Необходимо е да бъде завършен единият цифров пазар. Трябва да се консолидира и европейското законодателство, свързано с онлайн продажбите. Въпреки това, а, трябва да се каже, че предложението е, за европейското търговско право не е, беше подкрепено изцяло от съвета. Ще има преработено предложение тази година. Това ще е една от новите инициативи, които ще бъдат обявени и ще бъдат включени в пакета за е, единият цифров пакет. Пакета за единият цифров пазар. Искам и вие да участвате в консултациите по тази тема. А, така ние ще се обогатим и, и а, от вас по време на дискусиите, свързани с а, общото търговско законодателство. Необходимо да се зачитат ключовите права, свързани с продуктите, а не на последно място предаването на спортни предавания, свалянето на музика и филми. Това са аспекти, които липсват. Необходимо е потребителите да могат съвсем спокойно и уверено да закупуват продукти и от други държави членки и всъщност да имат право да избират и най-низката цена. Необходимо е продуктите да се предлагат без ам, ненужни допълнителни разходи. Да речем, някой от Унгария може да избере а, сайт от Великобритания, да, за, да, за да гледа любимите си футболни матчове и ам, Операторът трябва да е в състояние да предлага своята услуга на всички потребители в Европейския съюз, но в момента има разпокъсаност на, на а, законодателството в Европейския съюз, а трябва да е едино и да се гарантира защитата на потребителите. Искам да знам какво е вашето мнение по този въпрос. Искам да работим заедно като а, знаем каква е нашата крайна цел. Необходимо ни е такова решение, което да подсили защитата на потребителите, да е в унисон за законодателство в тази област. Гражданите трябва да могат да пътуват по-лесно и да живеят в чужбина безпрепятствено. препятствено да могат да се сключват партньорства и да се ползват а, а, някои от а, публичните документи. Ние искаме да намалим всички тези а, ненужни а, пречки за нашите граждани. Ще работим по всички тези теми и досиета и се надявам, че ще, ще стигнем до едно разумно решение по всички въпроси. Аз а, искам да участваме всички в един взаимен диалог без никакви табута. Нека да говорим за семейното законодателство. През 2015 година ще има преразглеждане на регламента Брюксел 2 относно ам, от, и други подобни законодателства, свързани а, с. Ам, да речем отговор, е, отговорността на родителите. Е, знаем, че голям е броя на двойките, чието е, партньори са с различна националност. Необходимо е да се внесат подобрения в съществуващите правила. Има нужда от по-ефективен механизъм за изпълнение на е, съдебните решения, когато става въпроса за международни спорове. Необходимо е да се увеличи мобилността на потребителите и предприятията и това е, е свързано с е, по-чести отношения и връзки с съответно лица от трета страна в Европейския съюз. Необходимо е да се ам, гарантира правна сигурност за всички граждани от Европейския съюз. А, важно е да имам сътрудничество между отделните органи, институции в Европейския съюз. Ще има и конференция, а, свързана с европейското частно право и сътрудничеството по гражданско-правни въпроси. Нашата цел е да гарантираме защитата на гражданите и предприятията, дори извън граница на Европейския съюз. Относно семейното право, комисията насърчава кандидат членките да се присъединят към конвенцията 1988, свързана с отвличането на деца. Има 93 ам, договорни страни по подобни конвенции, чието брой е доста голям. Същевременно Европейския съюз има изключителни правомощия при отвличанията на деца. Трябва да се има предвид и присъединяването на трети страни към Хакската конвенция. Необходимо е в съвета решенията да се вземат с единодушие обаче, което е и реалното предизвикателство – за това аз се ангажирам да работим по по-добрата съгласуваност и бързина на вземане на решенията. Както знаете, комисията предлага 8 нови държави да се присъединят към Конвенцията за отвличане на деца. Вашата комисия ще разгледа тези предложения. Аз се надявам, че след като съдът изясни въпроса с правомощията, ще стигнем до бързо споразумение и с съвета. Комисията работи активно по подготвителната работа за Хакската конференция. Ние искаме да имаме свет редовно споразумение за изпълнението на решенията. Това би запълнило много важна празнина и за гражданите, и за бизнеса. Освен това, със сигурност ще позволи и гражданите и бизнеса да бъдат по-мобилни, като се чувстват много по-сигурни в средата, в която работят. Може би всичко, което обяснявам е твърде техническо, но моите цели са ясни. Ние трябва да облегчим живота на гражданите. И в това отношение да не забравяме предложенията, по които вече се работи, ще се спра на две от тях. Преработката на регламента за исковете с малък материален интерес. Тук имаме общия подход на съвета. Комисията е убедена, че ако наистина желаем да помогнем на МСП, би трябвало прага да не е 2000 евро, а по-висок. Тъй като Обикновено при трансграничните спорове се стига до 40 000 евро при МСП. Ние бихме искали да дадем и ефективни средства за правна защита, за да не бъдат измамени потребителите, като сегашната сума от 300 евро ни се струва ниска. Опростяването при изискваните публични документи беше подкрепено от парламента, нещо, което оценяваме. Съвета споделя целите за упростяването, но не е съгласен напълно с обхвата. Аз съм убедена, че след като се реши този проблем, останалото ще си дойде на мястото. Необходимо е да се намери компромиса за да може гражданите да не бъдат тормозени от бюрократични пречки. Вие подкрепихте и съдебната таблица за показателите. В момента не изготвяме третото и издание. Ефективните съдебни системи са в сърцевината на обществото и економическия растеж – очаквам да продължим да работим по този инструмент заедно. Това са механизми, които ще са важни за съдебната система. Важно е да се работи и по онлайн решаването на спорове. 2016 година ще имаме този нов инструмент, който е допълнителен. Имаме и директивата за решаване на спорове, което трябва да се транспонира от държавите членки. Тя дава възможност за извънсъдебно решаване на споровете, което е много по-рентабилно, много по-бързо. По този начин се пести от дългите и скъпи производства онлайн решаването на спорове е свързано и с факта, че на 25 и 27 ноември 2014 година ние проведохме експеримент с 120 участника. Това беше един предварителен тест. Ще ви запознаем с резултатите през пролетта. Накрая искам да поговоря за усилията ни да изградим европейска правна култура чрез обучение на професионалистите и в бъдеще ще разчитам на вашата подкрепа тук. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви, госпожо Юрова. Вие наистина очертахте вашите приоритети и показахте, че наистина сте разбрали добре въпросите, които ви поставихме на първото изслушване в парламента, преди да заемете своя пост. Вие сте комисаря, който е най-близо до естеството на работа на нашата комисия. Нямам никакво съмнение, че членовете на комисията ще се възползват от възможността да проведат един реален диалог, който да придвижи напред и общата ни програма за работа. Сега приканвам членовете на комисията ни да зададат своите въпроси. Вече имам списък. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Юрова, преди няколко дни влезе в сила изменения регламент Брюксел 1. Според новите правила, трансграничните съдебни решения ще се изпълняват автоматично в целия Европейски съюз. Един от основните аспекти за успешното прилагане на този регламент е взаимното доверие – как един съдия в една държава членка ще може да разчита, че гражданско-процесуалните права на страните са защитени при съдебните производства в другите държави членки, особено по въпроси, отнасящи се до връчване на документи, събиране на доказателства и най-добра защита на детето при семейни производства? По време на вашето изслушване вие споменахте, че ще работите за създаване на минимални процесуални стандарти – които да подобрят взаимодействието и доверието между европейските съдебни системи. Докъде е стигнала работата ви в тази насока и кога можем да очакваме резултати? Вторият ми въпрос засяга възможността за кодифициране на съществуващи директиви в областта на дружественото право. Идеята за кодифициране е залегнала и в новата работна програма на комисията за 2015 година, което означава, че скоро можем да очакваме резултати – Бихте ли ни информирали докъде са стигнали подготвителните работи по този въпрос? Благодаря. Me, Може би трябва да чуем още няколко въпроса. Господин Цвицка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 за всички проекти, които ни представихте. Те са добре съгласувани и отговарят на нашите очаквания. Благодаря ви, освен това, че изброихте приоритетите и на вас, и на вашия екип за 2015 година. Благодаря ви и ви поздравявам и за това, което казахте по Брюксел 2, защото защото той засяга много важни въпроси за гражданите. Знаем, че много от тях се местят на ново място, променят своя семейен статут и е необходимо наистина да се даде повече правна сигурност на семействата и най-вече на децата. За това е важно да помислим за по-добрата закрила. Може би трябва да се помисли как Брюксел 2 да даде отговор на всички тези въпроси. Но аз имам и конкретен въпрос, свързан с 14-та директива и правата на предприятията при промяна на мястото на седалището. Нека ви напомня, че ние имаме доклад по собствена инициатива по тази тема. Струва ми се, че наистина би било добре законодателната дейност по този въпрос да продължи. Освен това, много се радвам, че вие предвиждате и да се занимаете с всичко, което е свързано с таблицата за съдебните показатели. Но искам да ви призова таблицата на показателите да бъде разработена достатъчно добре, за да води до реално подобрение на съдебната система в държавите членки. Не бихме искали поради политически причини качеството да пострада. Това може наистина да доведе до проблеми. Освен това, знаем, че таблицата ще включва и повече въпроси от гражданското и търговското право, както и някои въпроси от наказателното право. Сега нека премина към документите, които се изискват от гражданите. Не знам дали вече сте готова да опишете бъдещите си действия, да ни дадете някаква обща насока – Това, което разбрах, но тук не можем да очакваме някакви, кой знае какви промени, защото знаем, че за нас битката с бюрокрацията е много важна, не само на европейско ниво, а и в самите държави членки, но имам чувството, че тук ще се напредва постепенно – в някои области ще е по-трудно, в други по-лесно, но стъпка по стъпка, бавно, може би ще стигнем до някакъв по-осезаем резултат за европейските граждани. И накрая колегата Радев зададе въпрос за регламента Брюксел 1. Аз искам пък да попитам също за доверието между съдебните системи в държавите членки. Ние няма как да не се доверяваме едни на други, просто няма друга възможност. И за това би трябвало да ги подобрим с оглед на по-добрата работа възоснова на европейското законодателство. Същевременно би трябвало и хората да разберат, че подходът, който е прият, е много добър. Това е посоката, която трябва да следваме. Това е посоката на регламента Брюксел 1. И накрая, още един въпрос, свързан с исковете с малък материален интерес. Вие споменахте тавана, казахте, че трябва да се увеличи, но какъв ще е новият таван? 10-15 хиляди евро. В крайна сметка това ще е политическо решение. Ние не искаме тавана да е твърде нисък, ако очакваме инструмента да бъде полезен. Благодаря ви, желая ви от сърце успех в бъдещата работа take a third set of questions from Mrs. Hautala, then we will proceed to the answer. Благодаря. Още някой друг въпрос? Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Уверявам ви, че нашата комисия ще даде одобрението си за присъединяването на 8-те страни към Хакската конвенция относно отвличането на деца. Надявам се и другите институции да бъдат също така бързи с решението си. Вие споменахте регистрираните партньорства. Въпросът ми е какво предвиждате като мерки? В много от държавите членки регистрираните партньорства се признават от националното законодателство. Но вие оптимист ли сте, че ще се стигне до законодателно предложение и решение на европейско ниво? На второ място жените в управителните съвети. Предполагам, че вие сте комисаря, който трябва да реши как да се работи по това предложение, което беше обсъдено миналата седмица и в парламента. Струва ми се, че тук има много добри основания за решително действие. В момента броят в управителните съвети на предприятията, броят на жените е доста нисък. Разбира се, принципно трябва изобщо да насърчаваме жените да се стремят към управлението на дружествата. Благодаря. For, for from... Благодаря. Може би ще започна отзад напред с отговорите. Забравих по време на увода си да отбележа, че аз винаги ще съм готова да разговарям с вас. Не е необходимо да изчаквате официалните заседания, ако желаете да се обърнете към мен. Относно жените в управлението на дружествата, то това наистина е предложение свързано с скандално ниския брой жени – в управлението на дружествата. 16% съгласно актуалната статистика в собствената ми страна само 10%. Очевидно, че тук ситуацията не е еднаква във всички държави членки, но аз със сигурност подкрепям предложението, защото подпомагането на жените да се издигат на тези позиции е не само нещо добро, но то със сигурност е свързано и с ползи за бизнеса. Аз разговарях с менеджери в Чешката република, които ми обясняваха, че те съвсем целенасочено търсят жени в управлението, защото не искат да се лишават от техния талант. Така че ние работим по предложението, но все още трябва да привлечем някои от държавите членки на своя страна. Иначе със сигурност ми се иска няколко от тези държави членки да променят подхода си, да се надяваме в хода на латвийското председателство. След това семейната собственост и регистрираните партньорства, това са две законодателни предложения. Разговаряла съм с полския министр за позицията на Полша по този въпрос. Разговарях и с представителите на латвийското председателство. Оказва се, че ще трябва да дадем малко повече време на държави членки, които е необходимо да променят позицията си първо по отношение на регистрираните партньорства. Предполагам, че ще се върнем на това предложение в съвета през второто полугодие на текущата година. Това е оптимистичната прогноза. приеме ли се това предложение, наистина ще се помогне и на семейните двойки, и на регистрираните партньори да пътуват по-лесно и да се преместват по-лесно в чужбина. Исковете с малък материален интерес Ясно е, че новият вариант трябва да помогне на европейския бизнес. Нямам никакво съмнение, че през следващите 6 месеца ще стигнем до решение по прага. Държавите членки разбират, че такава мярка е необходима и е на лице волята да се стигне до съгласие. По самото финансово ограничение все още не мога да се произнеса, но водим много интензивни преговори. Напълно съм съгласна и с това, което се каза, че изпълнението на регламента Брюксел 1 е много важно защото този регламент дава правна сигурност. Той е много важен за изпълнението на съдебните решения и точно това трябва да направим и при изграждането на доверие. За да се постигне успех, наистина трябва да има повече взаимно доверие. Много е важен регламента Брюксел 1 и се надяваме, че успешното му прилагане също ще допринесе за премахването на различните пречки от бюрократично и друго естество, пречки за гражданите и бизнеса, когато пътуват в Европа. След това при публично изискваните документи знам, че парламента иска да се разшири обхвата на законодателното предложение. Съветът пък иска да този обем да е по-малък. С други думи, преговорите ще продължат. Надявам се, че по време на латвийското председателство ще стигнем до заключение, започване на триалог и някакъв компромис. Таблицата на резултатите принципно аз мисля, че това е много добър инструмент, който ни дава реална представа за постиженията на държавите членки в гражданското процесуално право. Виждаме как работят съдебните органи на държавите членки, така че се надявам да използвам този инструмент по възможно най-добрия начин и да насърчавам държавите членки, там където има пропуски, да се правят реални стъпки за подобрение. От време на време се поставя въпроса дали в таблицата не трябва да се включат и наказателно-процесуалните аспекти. Мисля, че това подлежи на договаряне с държавите членки. Самата аз имам това желание. Мисля, че би било много полезно да можем да сравним резултатите и в наказателното право. Бруксел 2А. Тук имаше въпрос дали предвиждам промяна или преработен вариант. Ние бихме искали съпрузите да могат да избират съда, който да гледа бракоразводното дело за да може по този начин те сами да се опитат да стигнат до решение, което е в интерес на децата и извънсъдебно решение. Освен това, бихме искали да помислим за подхода обслужване на едно гише, да се консолидират различните процедури в областта семейно право, например тази за развода, като се отчита на първо място интереса на детето и справедливото правораздаване. Имаше и друг въпрос – премахване на екзекватурата при настойничеството при децата. И тук бих казала, че минималните стандарти при разглеждането на делата би трябвало да гарантират по-добра закрия на правата на детето, по-ефективни действия при отвличанията, така че децата да бъдат под закрила. Предвиждат се минимални стандарти при изпълнението, за да може то да бъде бързо, особено при делата за настойничество. И накрая административното сътрудничество между националните органи и органите за закрия, на детето, това е също нещо, което е много важно. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Uh, thank you, madam. Uh, we... Благодаря. Ние имаме още пет въпроса или петима са се записали поне за изказване. В същото време господин Тимерманс беше вън пред залата. Така че мога ли да помоля колегите накратко да зададат въпросите си? А, Госпожа комисарят, надявам се също така любезно ще отговори максимално кратко, за да приключим тази наша първа среща, която определено няма да бъде последна. Госпожа Готеланд има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожа Юрова, за експозето и за възможността да разговаряме. Много ценна възможност, мисля. Въпросът ми... Въпросът ми е свързан с дружественото право. Вие го засегнахте, но не съм съвсем наясно как възнамерявате да процедирате. Ще заимствате ли части от предложението за други проектоактове и фактически по този начин да оттеглите първоначалното си предложение или пък да го засилите. И или пък а... се опасявате от това, че при въвеждането на подобен единен режим на е, търговското дружество в Европейския съюз е, би могъл да възникне своеобразен социален дъмпинг. Значи, е, ще оттеглите ли предложението си или ще го усъвършенствате? Това е въпросът. To be um, a legislation that can be used from the companies in the wrong purpose. I hope I made it crystal clear to you my question. Thank you Мистер uh, Кестър. Следващият. Благодаря ви, госпожо Юрова, за информацията, която ни предоставихте. Три въпроса ще засегна накратко. Първо, смятам, че след терористичните атаки в Париж не можем просто така да преминем към дневния си ред. За мен е важно каква е вашата позиция. От една страна говорим за ограничаване на сигурно... за засилване сигурността и от друга страна ограничаване на ам, свободата. В Германия тече дискусията за съхраняването на информация, свързана с личните данни. Вие, като комисар, който отговаря за тези въпроси, какво е според вас отношението между свободата и сигурността? На второ място, едноличните търговски дружества. Там е, сме доста обезпокоени. Е, могат да бъдат. Е, засегнати както социалните, така и е, демократичните права и в Европейския съюз не искаме да се стига до там. Относно дигитализирането на Европа, има доста високо ниво на несигурност у потребителите дали няма те по някакъв начин да нарушат авторските права? Как смятате вие, че в тази област може да се стигне до по-високо ниво на сигурност? Благодаря ви. Uh, you, Mulțumesc, domnule președinte. comisar, mulțumesc pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți aici. Două întrebări. Благодаря ви, госпожо комисар, че отделихте от претоварения си претоварната си програма време, за да се срещнете с нас. Има ли и каква е позицията на Европейската комисия е, по въпроса за е, режима на несъстоятелност на физическите лица? Тъй като напълно възможно е едно физическо лице да не е в състояние е, да обслужва задълженията си. Тоест, възнамерява ли комисията да регламентира на общоевропейско равнище несъстоятелността на, на гражданите, на физическите лица. По-настоящем е на лице неравнопоставеност това отношение между физическите и юридическите лица. И втория въпрос е, е свързан е, с своеобразната диктатура е, или диктат на банките, чието клиенти нерядко стават жертва на политиката на банките, на твърде високи, неоправдано бих казал, високи лихвени проценти. По-настоящен в Румъния се води оживена дискусия за кредитите ползвани в швейцарски франкове. Междувременно, знаете, лихвените проценти се удвоиха поради поскъпването на швейцарския франк и хората не са в състояние да обслужват задълженията си. Та, възнамерява ли комисията да регламентира е, режима на несъстоятелност на физическите лица, какъвто, например, има в е, френското законодателство. Госпожа Ферара. Госпожа комисар, е, новата комисия заяви, че сред главните и цели ще бъде да скъса с политиката от миналото. И в тази връзка е, става дума за отказ от е, нормативни актове, които е, са отживели времето си. Доколкото разбирам, има списък актове, сред тях е, проекто директивата за отпуска по майчинство, която смятате да отеглите, доколкото разбирам, поради това, че в съвета не може да бъде постигнато съгласие по нея. Но във всеки случай трябва да се гарантира равнопоставеност на е, всички жени, майки, е, е, работещи в Европейския съюз. Как смятате да постъпите? И госпожа Розяр накрая. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Няколко кратки въпроса по засегнатите от вас въпроси търгов... европейското пласментно право. Казахте, че проектът за регламент ще бъде внесен отново с изменения. Каква ще бъде логиката, замисълът на тези нови е, положения? Е, ще се запазят ли своеобразни 29 режима е, или ще се направи опит за някакво обединение? По-нататък направи ми впечатление онова, което казахте за разпространението на аудиовизуално съдържание на Европейския единен пазар. Значи, ако се осъществява достъп до такова съдържание, е, то не би трябвало да се възпрепятства осъществяването на такъв достъп през граница. И от други континенти. И ако възнамерявате да въведете европейска лицензия и да ограничите достъпа до Европа, по този начин, мисля, бихте е, възпрепятствали не на последно място, поради възникването на езикови е, проблеми, разпространението на аудиовизуално съдържание. И най-сетне, ако правилно разбрах, вие подкрепяте предложението е, да се търси полово равенство в управителните съвети на търговските дружества, но в тази връзка не можем да не споменем въпроса за проекто директивата за майчинството или отпуските по майчинство и как смятате да примирите двете материи. Благодаря ви за въпросите. Аз бих помолил сега госпожа комисаря, поради липсата на време, да отговори само на въпросите, които са относими към правомощията на нашата комисия. Доколкото забелязах, не по-малко от два въпроса не се свързват с тези правомощия, съжалявам. Имате думата, госпожа комисар. Сега ще продължа на родния си език, на чешки. Тук така ще се справя много по-бързо. Няма да говорим за отпуска по майчинство. Това предложение не е оттеглено, между другото, от комисията. Все още имаме 6 месеца, през които държавите членки, надявам се, ще вземат решение. Що се отнася до оттеглянето на проекта за общо пласментно право, на Европейския съюз. Ние анализираме потребностите на пазара и на потребителите. И имаме екип, който работи по ново предложение и който взема становищата на съответните заинтересовани страни. Чудим се, в момента се обсъждат възможностите от пълна хармонизация до цяла гама от различни альтернативи на пълната хармонизация. Ще видим те първа какво ще излезе. Що се отнася до цифровите договори, е, предложението ще бъде обнародвано за пръв път в Рига в края на месеца. Е, що се отнася до примиряването на гражданските права и свободи е, с интересите на държавната сигурност. Е, въпросът, разбира се, е крайно деликатен. Е, но нарочно заседание колегиумът ще обсъди тези въпроси и аз ще изиграя, разбира се, своята роля като комисар за правосъдието. Отговаря, между другото, за Европейската заповед за арест но ще играе също така и ролята си в качеството си на комисар за защитата на личните данни. Наистина трябва да се намери е, оптималният баланс и би трябвало да се предпазваме от някои прибързани, бих казала, истерични реакции на последните събития. Авторските права и защита на интелектуалната собственост не са в моя ресор, така че ще се въздържа от отговор. Що се, въпро... Що се отнася до проекта за Европейско еднолично дружество с ограничена отговорност, не е прието окончателно предложение. Все още се допитваме до заинтересованите страни. Целта ни е наистина да избегнем злоупотреби с този режим. И последно, за несъстоятелността. Несъстоятелността на физическите лица. В тази връзка споменахте и диктат на банките, цитирам ви. Да, занимаваме се с тези въпроси, в частност наистина несъстоятелността на физическите лица. Смятаме, че регламентирането на този въпрос би могло наистина да допълни материята за несъстоятелността на търговците. И това мисля бяха зададените въпроси. Е, благодаря ви за вниманието. Извинявам се, че поради липсата на време не успях да отделя повече време на за да отговоря по-подробно и на всички въпроси. Благодаря ви, госпожа комисар, че отделихте време да се срещнете с нас. Сигурен съм, че е, и, и за напред е, ще имаме поводи и а, се надявам а, да водим и за напред продуктивни дискусии. Благодаря ви. Uh, Госпожи и господа, да продължим. Е, приветствам първия заместник председател на Европейската комисия, господин Тимерманс, който, както добре знаете, прочем, отговаря за усъвършенстване на нормотворчеството, междуинституциални отношения, върховенството на закона и правата за основните, е, и хартата за основните права и свободи. Е, това са правомощия, които в значителна степен съвпадат с правомощията на нашата комисия, особено що се отнася до качеството на нормативната уредба, упростяването на действащата европейска нормативна уредба, наблюдение и контрол върху приложението му, е, подбора на правно основание, зачитането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и що се отнася до тълкуването и прилагането на международното право в частта му, която засяга Европейския съюз. Разбира се, процесуално право, мерки свързани с междусъдебно сътрудничество по гражданско-правни въпроси и така нататък. Предмет на особен интерес за нас е евентуалната реформа на междуинституционалното споразумение от 2003 година за повишаване качеството на нормотворчеството. В Съюза нашата комисия се занимава, между другото, с въпросите за актовете по делегация, е, актовете за изпълнение и други подобни. И тъй като поизоставаме от графика за днес, веднага с това давам думата на господин Тимермас. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. И тъй като сме позакъснели, бих предложил направо да пристъпим към вашите въпроси, колеги, без да ви губя времето с някакви продължителни встъпителни слова. Това е едно оригинално, бих казал, решение на проблема – Виждам господин Кестев. Вече е, е, вдига ръка да вземе думата. Господин Кастор. Искам да засегна две теми европейското право, свързано с фундациите. Това е тема, която обсъждаме отдълго в нашата комисия. Има и решение а, на Европейския парламент по тази тема. Сега разбираме, че Европейската комисия възнамерява да премахне тази тема от дневния си ред, от своята програма. Аз съм докладчик и в качество на такъв изпратих писмо което моля да ам, проверите още веднъж аргументите и да върнете темата, свързана с ам, законодателство за европейските фундации, отново в дневния си ред. Относно седалището, това е също въпрос, който трябва да бъде разяснен. Мисля, че седалището трябва да е само в една от двете страни, в, което, в която оперира фундацията. На второ място, нещо, което е свързано с ролята ви като заместник-председател на комисията. Въпросът свързан с Трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение. Има един спор, свързан с Зихрис Брос. Той е бил конституционен съдя и казва, че защитата на инвеститорите противоречи на Конституцията на Германия, но и противоречи на законодателството на Европейския съюз. Освен това, представлява и нарушение на човешките права. Той смята, че е, такъв тип споразумение е, с Съединените щати ам, не може да съществува в сегашната си форма. Преди договорите да влязат в сила, може би трябва да се иска ам, решение от Европейския съд. Госпожа Кавман, благодаря. Господин заместник председател на комисия, добре е дошъл сред нас. Имам въпрос свързан с а, а, оценката на въздействието. Вие казахте, а, че искате а, тази комисия, която отговаря за оценка на въздействието, да се а, превърне в комисия, която да се занимава с регулацията. Дали може това да стане? По време на изслушването засегнахме тази тема. Чухме какво казахте тогава. Парламентът също ще положи усилия за собствена оценка на въздействието, но в съда това пред... Извинете, но в съвета нищо не се е случило по тази тема. Вие казахте, че ще говорите с съвета по тази тема. Дали вече са състояли такива разговори, дали ем, има неща, за които може да ни информирате. Um, Благодаря ви за зададените е, въпроси. По въпроса за фундациите отговорът е много прост. За да се приеме решението, трябва да се постигне единодушие в съвета. А такова единодушие няма как да се постигне, каквото и да правим. И след като такова е положението, комисията би искала да постъпи прагматично и да не остави нещо така в пространството, което никога да не добие окончателен вид е, чрез санкцията на съвета. Ако нещата се променят, ако евентуално се пристъпи към квалифицирано мнозинство, може, може и, да, и да мине. Но доколкото разбираме, редица държави членки, не просто една, е, никога не биха приели предложението, така че по чисто прагматични съображения е, комисията реши да отегли предложението. Е, по другия текст, от това, което казвате, излиза едва ли не, че говорим за нещо ново. Но чакайте, има, има десетки, ако не и повече такива е, защитни клаузи в е, е, редица търговски спогодби. И е, обратното би било нарушение не просто на европейското право, а и на международното право. При все това обаче ние сме далеч-далеч онова, от онова състояние, е, което според нас е желателно. Тъй като моя личния, личния ми поет ангажимент е такъв. Аз няма да приема а, е, такива клаузи, които не съответстват а, е, на състоянието у нас, на, на, на, на традициите, на, на правните, културните традиции. А, е, на нашите граждани. Е, и, и това трябва да бъде неразделна част от международно-търговските ни отношения и преговори. И като, като европейци ние трябва да бъдем силни и категорични. В американските представи, онова, което е добро за Съединените щати, е добро за света. И а, е, според щатите, ако всички един ден станем американци, ще бъде прекрасно. А, а, ние обаче сме различни, ние, ние по гледаме на нещата, имаме други приоритети и ценности и тези разлики следва да бъдат зачитани не на последно място в споразумението с Съединените щати за търговия и инвестиции и в други търговски спогодби. И ако това не стане, няма да се спогодим. Но да се твърди, че една такава система от международни търговски норми би била против договора, едва ли не би била неконституционна, е, е, озадачава, тъй като е, държавите членки имат редица двустранни спогодби от, от такъв характер с, с е, трети страни. Що се отнася до е, класацията за оценка на въздействието? В началото извършваме оценка на въздействието, това е така. Обаче, след като проекто актът е, премине през законодателната процедура, не се извършва оценка на въздействието на крайния продукт. И това е основният проблем. Понеже знаете, понякога комисията предлага кон и докато този кон мине през съвета и парламента, на другия край излиза Камила. И, и фактически качествено може да се е променил актът, който е бил оценен в началото за евентуалното си въздействие. Така че, ако наистина желаем да оценяваме въздействието на своите решения, то би трябвало да правим оценка на въздействието и на крайния продукт. И за тази цел аз отчаяно се нуждая от участието на съвета и на парламента. Парламентът предприе някои стъпки в тази посока, съветът не е все още изложих тази позиция категорично на заседание на съвета по общите въпроси. Ще я отстоявам, е, ще продължавам да разговарям с съвета по този въпрос и според мен е, той трябва да бъде неразделна част от преговорите ни за ново междуинституционално споразумение, посветено на, на нормотворчеството. Това, това, е, това е от фундаментално значение. Освен това съм казвал и ще повторя, че е, в идеалния случай оценката на въздействието би следвало да се извършва съвместно и едновременно от трите институции. И ако се стигне до съгласие по това, то логично би било да се създаде съвет за оценка на въздействието, който да бъде абсолютно независим от трите институции. А за сега някак си няма смисъл от това, въпреки че аз възнамерявам е, да назнача хора в съвета за оценка на въздействието, какъвто е той сега, които да бъдат максимално независими. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, сърдечно добре дошъл. За нас е удоволствие. Първо, работната програма на комисията. Е, миналата седмица не успяхме да приемем резолюция по работната програма на комисията, но аз трябва да кажа, че ние сме много удовлетворени от нейното съдържание. Вие наистина се съсредоточавате върху главните, съществените въпроси. И както вие казахте още на изслушването си, е, вие следвате наистина един уместен, прагматичен подход. Ако не се очертае необходимото мнозинство в съвета, да не говорим за единодушие, актът се оттегля и толкова. Какво друго? Понататък, подобряване на качеството на нормативната уредба, доброто нормотворчество, това е, това е цел на, на парламента от години. И, и ние, ние готвим доклад по този въпрос, а, но наистина държим е, на създаването на ефикасно работещ съвет е, за оценка на въздействието, който при това да бъде максимално независим. И е, единствено мога да ви насърча да упорствате в отношенията си с съвет. Необходим ми е някакъв контролен орган, който наистина да бъде в началото и в края на законодателния процес. Така че с интерес очаквам да чуя от вас и какви са по-нататъчните ви намерения за този орган, този постоянен независим орган за оценка на въздействието. Много се радвам, че Едвард Штойбер се назначава от вас като е, специален е, представител на Комисията по информационните и телекосъобщителните технологии. Да ни кажете малко повече за това. Госпожа Готеланд. Благодаря ви, господин Тимерманс, е, за това, че сте тук днес. Много е, много е добре, че можем да поразговаряме. Едва ли на вас трябва да обяснявам какво е положението в Европа, вие добре го познавате да говорим за тези 26 милиона европейци, които днес са без работа, близо 6 милиона от тях младежи, 125 милиона е, под заплахата е, на бедността и социалната маргинализация, шири се неравенството, социалният дъмпинг, е, негарантираната заетост – Изключително трудно е положението днес в нашия съюз и също така смятам, че е, в момента е, е заложена бомба с е, закъснител. Рискуваме разрастването и придобиването на все по-голяма популярност на крайно крайни екстремистски политически течения в Европа. Програмата ви е добра, е, мисля, но е, се опасявам малко от комисията, що се отнася до постигането на правилен баланс е, между законодателните приоритети. Много се обръща внимание на намаляването на бюрокрацията, толкова по-добре. Намерението е добро, стремежът към облегчаване, олекотяване, опростяване на законодателството е добър, но също така това ме навежда на опасението, че ако твърде много се вторачваме в намаляването на разходите за сметка на политическите цели, за повече заето, за преодоляване на социалното неравенство, за преодоляването на отрицателните последици за околната среда, то е, е, ще нарушим търсеното равновесие. Так, как ще направите така, че да, да примирите двете начала? Добре е издръжката да е по-ниска, администрацията е да е по-лека, но от друга страна трябва да се гарантират правата на хората. Благодаря. Господин си има думата. Благодаря ви. Добре дошъл, господин заместник председател. Разбира се, че ние ви подкрепяме, но това, което е важно при комисията Юнкер е обещанието да се законодателства по-малко, но за това пък по-добре и законодателните проекти да се планират година по година. Същевременно ние винаги трябва да се водим от принципа, че е необходимо да се законодателства на нивото, което е най-адекватно. Вие видяхте как мина последното пленарно заседание в Страсбург, когато има по-малко законодателни предложения, е трудно парламентът да изпълни своята задача. Същевременно той извършва и надзор над изпълнителните действия. Но тук възниква следната опасност – депутатите може да се опитат да извършват този надзор по неуместен начин, чрез комисията. Вие, разбира се, самият сте специалист. Вие знаете какво би трябвало да се направи, но ми се иска да кажете нещо и по въпроса за случилото се в Париж. След атентатите всички сме много объркани. Е, в Испания също се разглежда този въпрос. Тероризма е световна заплаха и естествено възникват въпросите и за Шенген и за решенията, които по някакъв начин ограничават свободите ни, но от друга страна би трябвало да водят до повече сигурност, като на първо място е гражданина. Необходимо е, разбира се, да се запази преди всичко сигурността затова ме интересува при програмата за тази година не трябва ли да се отрази и този приоритет, а именно е, запазването и на сигурността и на свободите в борбата с тероризма. Благодаря ви за вашите въпроси. Относно по-доброто законотворчество и връзката на този въпрос с работата на господин Штойбе. Имаше и друг въпрос, свързан с това как да се намали бюрократичния товар, без да бъдат засегнати някои от целите. Това, че се, се намали бюрокрация, значи, че ще има по-ниска степен на екологична или социална защита. С, с началото на моя мандат, когато говоря за намаляване на бюрокрацията, дори в моето политическо семейство хората казват, ти искаш да намалиш екологичната защита и да намалиш социалната защита. Но това няма да е така. Сигурен съм в това. Ако погледнете назад през последните 20 години в европейската интеграция. Откъде е идвала най-силната подкрепа? От малките и средни предприятия. Те знаят, че техният интерес е защитен от Европейския съюз. И къде са били най-големите пропуски, свързани с европейската интеграция? Те са свързани с МСП. Какво искам да направя аз? Да върна малките и средни предприятия в Европа, така че те да ам, наемат повече хора от Европейския съюз. Ако се намали бюрократа, бюрокрацията, те ще могат да използват по-голямата част от времето си, за да правят бизнес и а, ще се занимават по-малко с бюрокрация. Когато хората имат работа, те имат и достоинство. Аз искам тези милиони хора да могат да направят своя опит и а, да се ползват с достоинството, което е отредено на всеки един европейски гражданин. Много от хората по 25 години нямат работа и се чувстват изтласкани в покренините. Ам, те са принудени да живеят с, с своите родители и се чувстват изтласкани от обществото. В много от наши държави членки цари а, социална криза. Има много политически партии, които о, изправят хората едни след, след, срещу други. Типично за Европа е все да се търси вината от другия. Създаването на работни места е свързано с борбата срещу екстремизма. Аз силно вярвам в тази теория. Намаляването на бюрокрацията и така създаването на работни места ще допринесе за премахването на екстремизма. Ако Европейска инвестиционна банка ми каже, че планът Юнкер може да функционира добре, но ние смятаме, че ще се зададат повече работни места, ако се намали бюрокрацията. Това ще е много важно послание за мен. Моля ви, не дейте да мислите, че чрез тези мерки ще се намали екологичната или социалната защита. И аз смятам, че съветът не може да стигне до споразумението да има само една форма, е само един формуляр за ДДС за Европейския съюз. А Ако а, имате търговски отношения с 3-4 различни държави членки, ще трябва да попълвате 3-4 различни ДДС декларации. Ами тук говорим за голяма бюрокрация. В такива аспекти ние искаме да намерим бюрокрацията. И съвета също трябва да окаже съдействие по такива въпроси. Не повярвах, когато чух, че те не могат да се обединят около, една, е, около един единен формуляр за ДДС в Европейския съюз. И по такива въпроси искам господин Штове да ни помогне. Сега ще премина е, към а, е, въпроса за субсидиарността и новите приоритетите. Има известен бивш премьер, когато е, е, беше запитан, Макмилан каза, събитията са важни за мен. Ако може да си съставите годишната програма за комисията и нещо, ако се случи някакво предизвикателство или някаква заплаха и вие пропуснете да, отго... да откликнете, това не е добре. Ние трябва да а, сме подготвени, да реагираме на събития като такива в Париж. Не говорим за някакъв произволен туристичен акт. Това е съзнателен опит да се подкопаят ценностите, които ние споделям в Европейския съюз. В такъв случай Европейски съюз трябва да реагира, Европе... комисията трябва да очертае своите приоритети. И не можем да кажем, а, ми вижте какво, това не ни е включено в програмата, елате пак следващата година, когато сме подготвени. Съгласен съм, че когато има нужда от нещо, ние трябва да действаме. Комисията ще е изцяло ам, удадена на работата си, ще се занимаем с много въпроси и като заместник-председател на комисията не искам да влизам в дискусия за това какви са правомощи на държавите членки, свързани с противодействие на тероризма. Не искам да влизам в такива полемики, аз искам да се стига до решения. Ще, работ... ще направим всичко, което е по възможностите ни, за да реагираме адекватно в подобни случаи. И разбира се, всичко, което е в нашите правомощия. Европейския съюз ще работи в дух на зачитането на върховенството на закона. Така ще подхожи към всички държави членки. Върховенството на закона а, включва в себе си свобода на словото. Ако а, урежем тази свобода, ще се върнем във времената от преди Френската революция. Или а, не можем на 70 години след Аушвиц да а, говорим по такъв начин. Трябва да гарантираме, че всяко мълцинство в Европа се чувства сигурно защитено. В момента и аз не мога да спя, защото по-голямата част от еврейските общности в Франция и в Обединеното кралство смятат, че няма бъдеще за тях в Европейския съюз. Това е според анализ, който е извършен наскоро. Това е недопустимо в Европейския съюз. От седмици и години говорим за по-доброто законотворчество и а, казах какви са нашите нови приоритети. А, има предизвикателства, на които трябва да откликнем и трябва да се справим с тях. Благодаря, господин Карим. Thank you,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 предложа да преминем е, изцяло към вашите отговори, да си спестим въпросите. Е, поз... Много е, депутати оценяват е, начинът по който вие водите диалог с е, парламента, за това, че вие сте сериозен и е, отдаден. Вие казахте нещо за МСП. Преди няколко дни Имахме възможност да се е, запознаем по-подробно с тази тема. Кажете, кои са трите неща, е, които вие ще направите за МСП? Вие добре казахте, че те са двигателят на нашата економика и искам още веднъж да ви дам възможност да посочите тези три елемента. И на второ място е, за интелигентното законотворчество, което е включено във вашата програма. Повечето от работата, която ние извършихме, е, е част от вашата програма и как виждате вие връзката с националните парламенти, каква ще е тяхната бъдеща роля. Аз е, ам, обърнах внимание на конструктивния начин, по който вие действате и за това, че ам, необходимо е, е да се ам, общува с националните парламенти, за да им се даде възможност те да напреднат в своите действия. Ще използвам вашите думи отново. Много често се случва да изпращаме на националните парламенти а, кон. А, те обаче ще казат, че сме изпратили Камила, което ние не сме направили. Виждате а, какви разминавания има при а, изпълняването на европейското законодателство. Какво смятате да направите в тази връзка, господин Звевка? Bardzo dziękuję. Я мисля за... Благодаря. Относно коня и камилата, това е съвсем друга тема. В началото имаме кон и накрая след действията на Европейския парламент и на Европейския съвет става камила, пък като се намесят националните парламенти, се получава съвсем друг звяр. Сега, относно оценката на въздействието. Добре е да има една съвместна оценка на въздействието, всички съвместно да участват, но при предоставянето на поръчката, но независими експерти да извършват тази оценка. Може би а, нещата да се предвижат малко по-напред и да не се иска съгласието на съвета, когато говорим за приемането на, на из, въз, извършването на оценка на въздействието тази оценка на въздействието да се извършва след като се проведат разговори между парламента и комисията и по инициатива на комисията. А пък държавите членки а, трябва да отговарят за транспонирането на европейското законодателство в националните им правни системи. Нещата не изглеждат много добре. Знаете какви затруднения има свързани с спазването на сроковете и въобще съществуват редица проблеми. понякога в съвета ам, нещата стигат до края, постига се съгласие, гласува се, обаче когато се транспонира това законодателство на национално ниво, съществуват проблеми. Може би да се работи по друг начин, така че да е по-ефективна работата между държавите членки и ам, европейските институции. начинът по който възприемат гражданите Европейския съюз. Гражданите искат безпрепятствено да могат да постигат целите си в Европейския съюз и това е възоснова на хартата за основните права, възоснова на цялото законодателство, което е прието. хората си създават впечатление за Европейския съюз чрез медиите, чрез политиците, чрез поддръжници и противници на Европейския съюз. И не на последно място, чрез абсурдните разпоредби, които понякога се съдържат в законодателството, което е прието до сега и което ще се приема за бъдеще. Да, по-добро законотворчество, но е добре да се а, провери законодателството като цяло, което е прието до сега. Понякога наистина могат да се открият доста комични неща, дали сме в състояние да реагираме на грешките, които сме допуснали. Благодаря ви. Благодаря ви, а, че ни давате възможност тук да проведем обмяна на мнение с вас. Нека и през следващите 5 години да работите все в такъв дух. Благодаря. Уважаеми господин заместник председател, имам два въпроса, които искам да ви задам. Първият засяга идеята за Европейския административно-процесуален кодекс. През 2013 година парламентът поиска от комисията да представи предложение за регламент за административно процесуално право на Европейския съюз, който да включва разпоредби относно общите принципи, които следва да уреждат дейността на администрацията и правилата за административни решения с цел да се осигури прозрачност и правна сигурност на гражданите. Комисията реагира на това искане, като заяви, че този въпрос е много важен и че тя поема ангажимент да го проучи внимателно преди да предприеме каквито и да е по нататъчни стъпки. Какви са мерките, които комисията смята да предприеме в тази насока и докъде е стигнала нейната работа в изграждане на европейското административно-процесуално право? Господин Тимерманс, както знаете, многобройните лобистки дейности пред европейските институции предизвикват многобройни критики, свързани предимно с липсата на прозрачност при вземането на решение. В същото време взаимодействието на европейските институции – с неправителствените организации, търговски и професионални организации е непрекъснат процес и необходимост за качеството на демокрацията и за способността на институциите да създават адекватни политики, отговарящи на действителните нужди на единния пазар. В тази връзка моят втори въпрос засяга проекта за предложение за междуинституционално споразумение относно задължителен регистър за прозрачност. Радвам се, че това предложение е залегнало в работната програма на Европейската комисия за 2015 година, тъй като е крайно време да бъде прието. Бих искал да ви попитам кога можем да очакваме задължителният регистър да стане реалност. Благодаря ви. Um, Благодаря ви за вашите въпроси. Попитахте ме, господин Карим, за трите приоритета. Ще ви дам същия отговор, който ви дадох и миналата седмица. МСП, самите те, ам, изготвиха списък с 10 неща, които а, им пречат най-много ние ем, също ще излезем с наше предложение да видим по какъв начин ние можем да интегрираме МСП. Uh, uh, e. Тези 10 точки, които са изредени от МСП, ще ги взема предвид и ще, ще направя всичко възможно, за да им помогна. Uh, доколкото мога по тези 10 точки, но трябва да ми дадете време, за да анализирам ситуацията, да видим кое е възможно, кое не. Може да разчитате е, на това, че аз ще отделя специално внимание на този въпрос. Аз вярвам, че е, нещата в Европейския съюз могат да потръгнат по-добре, ако се помогне на дружествата да създадат повече работни места, така че всеки един и месарят и пекарят да се почувстват по-сигурни. Пак казвам, ще отдам доста специално внимание на тази тема. Един проблем, който споделяме ние като политици, нещо, което беше споделено от Косак – Концентрираме се прекалено много върху бъдещето, върху новите неща, които искаме да направим, върху новото законодателство и как да подобрим света. Но едва ни остава енергия, за да погледнем през рамо и да проверим какво сме направили в миналото, това, което сме направили, дали функционира, дали отговаря на потребностите на нашите граждани, за това дали директивите са транспонирани в националното законодателство, крайно време да попитаме държавите членки как се справят и с наша помощ да се види кое функционира добре, дали не може някои неща да се изменят, да бъдат премахнати, да бъдат опростени. трябва да има дългосрочна отчетност за това, което сме направили в миналото, а това не е наша силна черта. А, за съжаление, крайно време е да разгледаме сегашното законодателство а, на Европейския съюз общата съскостопанска политика е добър пример за това. Комисарят Холган се зае с тази тема, както и неговия предшественик. Може да има други, други области, които могат да бъдат обсъдени държавите членки, законодателство да бъде преразгледано и да се въведат по Um, some member states have taken countermeasures, others haven't. Така нареченият gold plating или позлатяването е голям а, а, проблем. Необходимо е да има сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Трябва да се види как, могат, как може да се работи съвместно за едно по-ефективно законодателство. Има и опит от КОСАК да се създаде на платформа в тази област. Относно ам, таблицата с показателите. В момента комисията трябва да изготви предложение. Поемаме тази отговорност много сериозно. Относно таблицата с показателите за оценката на въздействието, включва редица неща. Когато оценката на въздействие бъде извършена, тя се изпраща на съвета, отговарящ е, за оценката на въздействието и той казва дали е доволен или не. Този съвет се състои от много независими и компетентни хора, но ако този съвет трябва да остане в рамките на комисията, докато, да речем, се създаде в бъдещето някаква ситуация, в която и трите институции се обединят около това, което излиза като краен продукт около една процедура. По този начин можем да оценим по какъв начин законодателството, което е било транспонирано на национално ниво, е имало някакво въздействие. Няма да ви кажа нещо, което не знаете, но е добре да кажа нещо за протокола. Понякога, по време на нашите преговори с съвета и с парламента, нуждата да се намери компромис е по-голяма от нуждата да се ам, постигне компромис, който да не води до по-голям административен товар и по-тромово законодателство. Смятам, че трудно може да се противоречи на такова твърдение. Ако имате оценка на въздействието в, накрая, може да каже, добре, постигнахме компромис, но помислили ли сме какво означава този компромис относно на приложимостта на това, което сме решили и как това може да се изпълни на национално ниво? И може би този компромис ще бъде преосмислен. Имиджът, който е създаден за Европейския съюз, е понякога по време на дебатите се очертава като много несправедлив. Първото нещо, което трябва да се направи е да се спре по-нататъчното разрастване на такъв тип имидж или реноме на Европейския съюз. И по този начин ще бъде коригиран а, този имидж. Имаше нещо много интересно по време на дебатите за екодизайна. Екодизайна понякога е стигнал до абсурдни измерения, но а, мисли се много внимателно по този въпрос, а, мисли, а, мисли се как да не се натоварва промишлеността, но имаше а, статия в а, британски вестник, който не е съвсем проевропейски настроен и те а, посочват следния факт – че уредите трябва да се изключват след половин час и това е абсурдно. И в крайна сметка те стигат до заключението, че това не е толкова абсурдно, ми това е добре, защото може да спести средства и енергия. Значи, ако имате възможност да ам, изложите определени аргументи ам, в полза на Европейския съюз, може да се изчисти имиджа на ам, Съюза. Говорихте за доклада на Белингуер и за административното законодателство, за административния кодекс. And, and applies... По време на изслушването казах нещо и то беше, че Европейската комисия обмисля такава възможност Разглежда се какъв е потенциала. Споделяме една цел. И ако а, тази цел съвпада с европейско административно законодателство, да, защо не? Има възможност. Е, относно лобирането. Ако парламентът последва примера на комисията, аз ще съм много развълнуван. Говорим за и, е, 100% прозрачност и да се създаде регистър. В комисия това се отнася и за комисарите, и за членовете на генералните дирекции. Добре е да има такъв тип споразумени с другите две институции. Прозрачността е много важна. Тя ни а, защитава срещу неправилно тълкуване на нашите действия. Не може ам, когато се предприемат някакви действия, да не бъдат информирани всички засегнати страни. Но ако се създава впечатлението, че сме подложени на натиск от определени заинтересовани страни, ами тогава прозрачността е изложена на риск. Ние искаме да има цялостна, пълна прозрачност. Надяваме се, че а, тази комисия ще подкрепи нашите усилия и след това парламентът и съветът ще последват нашия пример. Okay. Uh, Five minutes. Uh, uh, I'm, I'm running out of time because I'm receiving. Не ни стига времето. След 20 минути имам среща с японския външен министр. Ще трябва да се върна в комисията, затова само 5 минути ни остават. Добре, нека чуем още два въпроса. Госпожа Хаутала. Благодаря ви, господин заместник председател. Чух вече какво казахте по доклада Берлине. Аз искам да ви благодаря за подхода. но наистина не бива да забравяме, че тук е, трябва да търсим добавената стойност – Съгласна съм, че парламентът би бил много по-убедителен, ако при лобирането започне от собствената си администрация. Надявам се, че ще намерим пътя напред. Но, нека задам друг въпрос. Аз е, отидох в залата на комисията, където може да се запознае човек с поразумението Тип. Ясно е, че има и поверителна част, но много трудни се оказват разговорите, когато се прави сравнение при административното право на Европейския съюз и на САЩ. Предстои изслушване, при което това сравнение ще бъде направено, т.е. след няколко седмици. Благодаря, господин Каваян. Благодаря ви, господин председател. По време на изслушването си, господин Тимерманс, вие казахте, че ще работите активно с парламента, за което искам да ви благодаря. Благодаря, че също така обещахте да следите внимателно какво се случва. Освен това, както се казва в Аржентина, ако си гасиш цигарата в тока на обувката, сигурно си свесен. Ето сега и комисията каза, че не иска да законодателства излишно или прекомерно е, защото това вреди на доброто функциониране на институциите и това ми звучи разумно. А, по отношение на плана за растеж и е, заетост, то трябва да се помисли как да се намалят разликите между финансови, между държавите членки като финансово изражение, защото тези разлики са във вреда на економиката. И накрая атентатите е, в Париж, горещата тема. Имайте предвид, че те се случиха и 2004 година, и 2005 година. Това не е нещо еднократно за жалост. Какво предвиждате? Има ли нови идеи за обмен на информация и преследване на престъпниците? Благодаря. Аз ще задам последния въпрос. Какъв е графика за междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество? Нашата комисия иска веднага да започне работа. Първо по административното право трябва да кажа, че честно казано не съм експерт, не знам точно как да ви отговоря. Вижте, има големи несъответствия. Например, при разпоредбите за свободата на достъпа до информация и така нататък. Да, това е и едно от най-големите предизвикателства. Сега договаряме с американците и виждаме, че между нас и американците има големи разлики. Така че всяко споразумение с Америка ще трябва да отчете тези разлики. Ние не можем да решим противоречията тогава, когато разликите са големи. Разбира се, Необходимо е да си дадем сметка, че това не е лесно, но ако успеем, това ще е много добър модел и за останалия свят. Пример за начина, по който сравнително различни системи могат да проработят заедно без кой знае какъв радикален компромис. След това преразглеждането на нашите приоритети и законодателни програми. Всичко това е част от програмата Рефит. Надявам се, че на следващото заседание в Страсбург, може би на пролет, ще можем да представим своите идеи за програмата Рефит и като проекто законодателство, и като действащо законодателство, което се нуждае от промяна. Пьер Московиси в момента работи усилено по мерките срещу фискалния дъмпинг. Това е сериозен проблем в Европейския съюз. Председателят Юнкер заяви, че има инициативи в това отношение. Предвидени са за тази година, ще работи заедно с комисаря Московиси не искам да говоря по работата на Пьер, но той наистина се отнася сериозно към въпроса. След това комисията винаги помага на държавите членки да се координират по-добре, да работят по-добре заедно. Ние в Европейската комисия носим своята отговорност и бихме искали да има по-интензивно сътрудничество между съдебните системи в Европейския съюз, да има повече доверие, допълняемост. Но това трудно можем ние да го постигнем. Това, което можем да постигнем е да помагаме. Мисля, че най-трудният въпрос днес ми беше зададен от вашия председател, кога ще имаме междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Самият аз бързам, но не съм сигурен, че съветът бърза. Така че ще трябва да работя с съвета и да ги накарам да работят малко по-енергично. Надявам се да се върна във вашата комисия, възможно най-скоро, но, както казах, може да разчитате на мен да работя по тази инициатива. Благодаря ви. Благодаря ви. Много ви благодаря за присъствието, за това, че бяхте с нас. Наистина се надявам, че скоро пак ще имаме възможност да разговаряме. Gracias, hasta luego. Дами и господа, ще ви помоля да продължим с седма точка в нашата програма. Искам да кажа добре дошли на госпожа Даяна Уолис, председател на Европейския институт по право, бив член на тази комисия, бив заместник председател на Европейския парламент – тя трябва да кажа, направи героично усилие да дойде при нас днес, въпреки продължаващите проблеми с Евростар. С нея е и заместник председателя на Европейската мрежа на съдебните съвети, както и члена на изпълнителния комитет на мрежата. Първо трябва да благодарим на и e за това, че ме покани на тяхната е, обща асамблея в Загреб миналия септември. Ние посетихме един много интересен ресторант, който и до днес помня. Но сега нека дам думата на госпожа Даяна Уолис. Uh, Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че за мен е наистина удоволствие да бъда сред вас днес, макар и в нова роля. Наистина аз съм председател в момента на Европейския институт по право с мен са и колегите. Благодаря за отделеното ми време бих искала от мое име и от името на колегите да поговоря за Европейския институт по право. Ще се спра и на възможните начини, по които можем да работим заедно и да си бъдем взаимно полезни. Първо, какво представлява Европейския институт по право или ЕИП? Той е създаден само преди 4 години, като следва модела на Американски институт по право с 100 годишна история. Този институт винаги е подпомага законодателите на Америка. Кои сме ние? Ние сме юристи. Сигурно веднага ще си кажете нима. Да, но нека поясня, че това не е организация на юристи. Съвсем не. Всъщност, това е една изключително демократична организация, която обединява различни юристи, съдебни изпълнители, съдии, представители на академичните среди, адвокати и така нататък. От цяла Европа и по-далеч дори. Като нашата цел е свързана с разбирането, че юриста е част от общността. И всъщност ние сме тези, които трябва да работим с законодателните предложения или камилите, за които стана дума по-рано днес. Гражданите зависят от това законодателство, а ние можем да съберем информация, за да видим по какъв начин е възможно законотворчеството в ЕС да се подобри. Такава организация обикновено работи с проекти, но нашите проекти не са единствено теоретични. Ние винаги се опитваме да обхванем и практиците. Проектите ни разглеждат европейското законодателство като се опитваме да се възползваме от натрупания опит на юристите, на съдиите, за да се търсят и подобренията. С други думи, ние ви даваме техническия продукт, предложението как да се подобри законотворчеството, а вече вие като демократичен законодателен орган решавате дали да се възползвате от съвета ни. Но нашата работа на независим експерт мисля, че понякога може да бъде от полза за преодоляване и на политическите бариери. Надявам се, че Европейската правна общност представена чрез нашия институт, която е готова да предостави и експертните си съвети във всички области на законотворчеството, където имаме проекти, е нещо добро. Ние имаме контакти с много от хората в тази зала. Готови сме да ви помагаме Можем да помагаме много, може и малко, зависи вие какво искате. Това е от моя страна. След като чуем и колегите, с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. От моя страна също искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че сме отново в тази зала. Ще се върна на казаното от председателя Уоли за нашите проекти. Бих искал да поговоря за добавената стойност на института. По отношение на три аспекта. Първо, всички проекти на ЕИП се изработват от много богата като професионален опит група експерти, адвокати, съди и всички, които бяха изброени и които представляват различни европейски правни традиции. Мога да ви дам пример. Вие знаете, каква беше работата на работната група, обединила съди и адвокати, и председателствана от господин Томас, който е върховен съдия в Уелс. Освен това се включиха хиляда физически лица, различни национални наблюдатели. Проектът се изпълняваше в продължение на една година, като всяко направено предложение в рамките на проекта беше взето под внимание. Темата на проекта беше дружествено право, но ние се включихме, ние се вслушахме дори в съветите на студенти, които правеха първите си стъпки в правото. На второ място трябва да кажа, че ние сме напълно независими. Разбира се, при нас членуват организации на заинтересованите групи, например CCB, CNU, NCJ, но Техните представители работят независимо от организацията си. Сигурно се чудите как го постигаме. Просто решенията на европейските институции вече са взети, а ние, както каза и Даяна Волис, разглеждаме чисто техническата страна – отговаряме на въпроса как да се структурира самото предложение, така че да отговаря по-добре на нуждите на гражданите и бизнеса. И на трето място, винаги се опитваме нашите резултати да бъдат практически приложими. Европейския институт по право не може да си позволи единствено да критикува. Не, ние винаги трябва да даваме и решенията. В противен случай работата ни няма да е кой знае от каква полза. Трябва да кажа, че ще ви бъдем много благодарни, ако ни кажете как да подобрим допълнително работата си дали трябва да направим промени в методиката си, доколко тя е била полезна и на вас в Европейския парламент. Благодаря. Господин председател, уважаеми членове на комисията, Моята работа в Европейския институт е свързана с сътрудничеството с други институции, трябва и други работим и е, в тясна връзка с Американския институт по право, както и Комисията по правни въпроси на САЩ. Не става дума за това европейските норми да се налагат на Европа, не по-скоро ние търсим добрите решения, защото Американския институт по право е бил много важен за начина на работа на съда. Освен това се работи и заедно с Комисията по правни въпроси на САЩ. И за нас е важен опита – разработването на законодателство. Този принцип може да се приложи и към европейското законодателство, което се изпълнява от държавите членки. Европейската терминология е субсидиарност. До някъде като че ли това влиза в конфликт, но аз мога да ви дам следния пример – Ще ви дам пример с законодателното предложение, свързано с новите дигитални технологии и достъпа на правосъдието до тях. Този въпрос беше разгледан от Американския институт по право във връзка с дело заведено в Канада. И сега в резултат на това ние си задаваме въпроса доколко в Европейския съюз може да се разработи моделна законова норма. Споменах унидра, унситрал. С други думи, търсим вдъхновение от всякъде. Опитваме се да помислим и за защитата на гражданите извън Европейския съюз, защото живеем в един глобализиран свят. Не забравяйте, че ние работим, за да ви помагаме. И информацията от ваша страна е много важна. Благодаря и на тримата за вашето въведение, което представи добре работата на Европейския институт по право. Разбираме много добре, че можем да разчитаме на този институт за неговите експерти. Сега да преминем към въпросите. Euh, euh, Благодаря ви, господин председател. Искам също така да поздравя и Даяна. Нямам никакво съмнение в нейните качества, защото я познавам и професионално, и като човек. Що се отнася до въпроса ми, той е следния – Доколко вашия институт ще допринася до опростяването на европейското законодателство? Това част ли е от насоките на вашата работа, защото виждаме, че в Европа сега има много силни настроения, бъдещите законодателни норми в Европейския съюз да бъдат разбираеми и тяхната полезност за гражданина да може веднага да бъде усетена. Благодаря. Ако ми позволите, ще чуем още два въпроса, след което ще чуем и отговора. Господин Свивка. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа, че е наистина удоволствие отново да видя Даяна, макар и в различна роля. Много се радвам, че е тук, защото сме работили заедно години наред и в бъдеще ще продължим да работим заедно. Имам въпрос по дейностите на Европейския институт по право. Ако правилно съм разбрал, вие искате да зададете някаква визия и за политиците, и за Европейската комисия, визия свързана с по-доброто законотворчество. Тук и моя въпрос. Интересуваме доколко различните правораздавателни институции могат да сътрудничат помежду си. особено в областта гражданско-процесуални действия. Задавам въпроса, защото знаем на какво се гради сегашното сътрудничество. Имаме взаимното признаване, различните европейски заповеди – както и признаването на решения, но ме ме интересува дали Европейската комисия според вас трябва да направи някои промени или изменения при съдебното сътрудничество в областта гражданско право. Считате ли вие, че тук е необходима по-голяма хармонизация. С други думи, по-активно съдебно сътрудничество и взаимно признаване. Имам и още един въпрос. Той е свързан с заявеното от господин Юнкер – Той каза, че е много важно някои от законодателните инициативи да се оставят на самите държави членки. Каза също така, че държавите членки трябва да работят по-добре едни с други. Не знам дали това е някакъв нов подход, но какво показват вашите изследвания? Кой е най-ефикасният модел? Госпожа Рая. I'm very glad that uh, you've taken the opportunity to... Благодаря. Благодаря, че ни представихте своята работа. Ние в тази комисия наистина разчитаме на експертността на практиците, както и на теоретиците, но това, което ме ме интересува, е свързано с цифровите технологии и вие ги споменахте – В тази област Европейският съюз има доста проекти за хармонизация, които последваха Лисабонския договор. Сега започваме и преработката на Европейския закон за авторското право, защото трябва да се даде отговор на някои от новите проблеми, свързани с трансграничния достъп до различни творби. Искаме и по-голяма прозрачност за потребителите. Ще помоля председателя Уолис и колегите й да дадат отговор на въпросите, в какъвто ред желаят. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Господин Кавада, много се радвам отново да ви видя. Благодаря и за въпроса. Няма никакво съмнение, че ние искаме да подобрим европейското законотворчество. Това е наша цел да подобрим европейското законодателство. Така че наистина въпросът ви доколко законът е разбираем, според мен също е много съществен. Хубаво е да се помисли и за някакво резюмиране на законодателството, така че то да е по-читаемо за гражданите. Но, както казах вече, това, което ние предоставяме, не са критики, а по-скоро подходи, които могат да бъдат следвани. Задаваме нови възможности за по-доброто законотворчество в областите, които сме разгледали. Надявам се, че в това отношение имаме една и съща цел. Благодаря и за въпроса по Европейския гражданско-процесуален кодекс. Мисля, че това е нещо важно наистина. Той, това е въпрос, свързан и с регламента Брюксел 1. Тук работим с Унидра, организация на държавите членки, като те самите смятат, че принципно е добре Европа да даде основните насоки за процедурата при граждански дела, като се стъпва върху взаимното доверие но разбира се, тук ще трябва да се извърши техническата работа. Принципът е зададен от регламента Брюксел 1, но знаем, че правните порядъци в държавите членки са различни. И за това трябва да се помисли как могат да работят заедно по-добре. Ние създадохме четири работни групи, които обединяват различни правни специалисти. Мога да кажа съвсем открито, че влязохме в контакт и с вашия председател, защото идеята е по-късно тази година самите групи да дойдат тук в Европейския парламент, споменава се месец април, например, те ще могат да представят тогава извършената от тях работа. Така или иначе, ако изложим основните принципи за работа и те се възприемат на политическо ниво не само от институциите, но и от държавите членки, след като участва организация като Унидра, може би ще бъде постигнат напредък и в Европейския гражданско-процесуален кодекс. Надявам се да имам възможност в бъдеще да ви уведомявам как се развива този проект. Благодаря и за въпроса по авторското право и цифровите технологии. Нека веднага си призная, тук не съм специалист, но ние вече имаме своя малък екип от докладчици, Миналата година се проведоха консултации с комисията, нещо, което искаме да продължи. Ще спра до тук, ако колегите ми искат да ме допълнят, могат да го направят. Just, just to come back to the principles of our work. Аз да се върнем на принципите на нашата работа. Вие ни питате дали смятаме, че правилният отговор на проблема би било въвеждането на европейско авторско право. Как можем да отговорим? Ами просто не знаем. Работата е едва начена. Има работна група, има научни работници, които ще си кажат мнението и на този етап не можем да знаем докъде ще стигне. Точно, точно това за мен е очарованието на нашата работа. Така работим. Вижте, всичко, което е свързано с интернет е по определение без граници. Така че всяка една европейска инициатива ще трябва да бъде приета по един и друг начин световен мащаб. Ето защо смятам, че е, работата с Американския юридически институт е, и с други подобни е абсолютно задължителна. Друг проблем. Данните текат, така да се каже, могат да бъдат е, източени навсякъде. Доста трудно се оказва да се контролира достъпът. Иначе сега нямаме позиция. Е, идеята, която предлагате, е много добра, но някак е, се колебаем да я поставим сега. Е, би трябвало да попроучим въпроса по-подробно. Да видим дали ще ни последват в световен мащаб. И господин Буда би искал отново да запита нещо. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Уолис. Вашата дейност е много важна. Знаете, в научните изследвания човек не може да притежава абсолютната истина – Утре в нашата комисия ще обсъждаме изменения и допълнения, свързани с европейската уредба на дребните искове и също така уредбата на европейската платежна заповед. Аз съм докладчик по този въпрос. Мненията са разделени обаче. Някои са категорично против големия спор се води за стойността или цената на иска, която би трябвало да бъде прагова за прилагане на европейското производство. С оглед разширяването на достъпа до това производство за голям брой физически, преди всичко лица. Имате ли, правили ли сте изследвания, имате ли някакъв опит в това отношение? Съчувствам ви, че е, ви се налага да работите с е, тази много важна наистина материя, но, но бих отговорила така, както казаха колегите. Не сме работили конкретно е, по този въпрос. Аз имам своето лично мнение, но не би било уместно да го отъждествявам с мнението на институт. Какво мога да, да кажа? За напред, както казах, ние все още се колебаем. Млада организация сме, така да се каже. Изчакваме, впрочем до някъде, както и вие предполагам, да, да видим на къде ще тръгне Европейската комисия и оттам нататък да се впишем в усилията както на парламента, така и на комисията по максимално полезен начин. И по-рано трябваше да кажа в отговор на въпроса зададен господин Свивка, че Европейската комисия много внимателно следи нашата работа, нашите изследвания по гражданското производство, присъства, наблюдава нашите заседания и вероятно ще заимства някои от нашите резултати. На конкретния ви въпрос бих могла да отговоря в личното си качество, но няма да го сторя сега. А що се отнася до института, който представлявам, отговорът е, че просто не сме се занимавали с този въпрос. Благодаря. Благодаря ви. С това се изчерпа списъка на въпросите, така че моля нашите гости да приемат благодарността ни за това, че се озоваха на днешната ни покана. Надявам се, не за последен път. Продължаваме с осма точка от дневния ред. Още едно експозе е, ни предстои да изслушаме. За нас е чест, че тук е лорд съдия Джефри Вос, като бивша съдия от Върховния съд на Великобритания, той ще бъде в състояние да обсъди с нас редица от въпросите, представящи интерес за нас, това число интелектуалната собственост, дружественото право, несъстоятелността, доверителните отношения. Днес по-конкретно той ще ни е, запознае с е, европейската мрежа на е, юристи, експерти в съдебната система. Господин Берлингуер е бил преди председател на тази мрежа. А сега нейният председател е лорд Джефри Вос. Да, наистина, господин председател, благодаря ви. Няма да обхвана всички тези теми, които вие споменахте. Ще си позволя, ако не възразявате, накратко да ви запозная е, с е, дейността на, на мрежата адвокати е, или е, юристи, съветващи съдебните органи. Това е една институция, е, състои се от 20 на членове, от 17 държави членки, 15 наблюдатели, също от държави членки, които нямат такъв формален, които, които страни нямат такава фигура. 8 са държави членки, 7 са страни кандидатки. Какво означава това лице? Съветник или, или юрист, съветник в съдебната система. Това е една важна конституционна фигура. Адвокатът в случая или, или съветникът представя защитата, която се нуждае всяка демократична система, на принципите на е, независимост е, е, и върховенство на закона. Не, че това е невъзможно да се постигне без е, такъв институт, но според нас той е най-ефикасен. Е, In effect, the Council provides a buffer that allows the judicial justice system to be managed independently from other state institutions. Да, фактически е, по този начин съдебната система може да осигури независимостта си от други е, власти и държавни институции. И нашата мрежа дава възможност е, на тези юристи да водят диалог за подобряване на сътрудничеството и взаимното доверие помежду им е, за утвърждаването на положителния опит, защото е, е, съдебните власти навсякъде в Европейския съюз да правораздават по един своевременен, ефикасен и справедлив начин. Знаете, това не е лека задача. Знаете, че за някои съдебни системи времената са особено тежки, дори в държави членки на Европейския съюз и членовете на нашата мрежа е, взаимодействат, за да подобрят е, съдебните системи на всички държави. Е, мрежата облегчава взаимодействието между съдебните органи в различните страни, насърчава сътрудничеството между им, обменът на положителен опит. We may come towards a common... И така, стъпка по стъпка, е, се изгражда, надяваме се, една обща европейска съдебна култура. Търсим споделените ценности, цели и практик. Дейностите на мрежата наистина способстват за повишаване на взаимното разбиране е, между тези надзорни органи. Project teams have laid down minimum standards in areas such as judicial ethics, Ам, нали, по въпроси като съдебната етика, назначаването е, и повишаването на е, магистрати, е, несменяемостта на съдиите, обществено доверие в съдебните системи, взаимно доверие между съдебните системи. Тази година имаме, водим един проект по дисциплината в съдебните системи. Въпрос важен както за държавите членки, така и за страните кандидатки. И по тази причина мрежата на съдебните е, съвети е, проявява интереси към е, професионалната квалификация. Активно сътрудничим с Европейската мрежа за обучение на магистрати. Аз наскоро поех поста председател на мрежата и проявявам интерес не само към въвеждането на стандарти, а и към следващите стъпки за по-нататъчното развитие на мрежата по прилагането на възприятите стандарти. И аз се надявам, че в бъдеще ще поставяме ударението във все по-голяма степен именно върху практиката, върху прилагането на възприетото и по този начин, да се надяваме, ще се е, подобрява качеството на правораздаването. През последните години имахме една такава система е, благодарение на която членуващите в мрежата, е, както наблюдатели, така и пълноправни членове, могат да поискат съдействие от мрежата при възникване на особени трудности. Е, словашкия, Босно-Херцеговския и наскоро Албанския съвети поискаха такава помощ. Е, мрежата също така по-настоящем участва активно в втората година от изпълнението на амбициозен проект за разработка и въвеждане на показатели за оценка на независимостта и отговорността на съдебните системи в държавите членки. Създаваме малки групи за водене на диалог от по 4 членове или наблюдатели е, за разработка на конкретни решения за усъвършенстване на всяка от съдебните системи там, където е, са проблемите. Твърде амбициозна е задачата, тъй като съдебните системи и, и съдебните съвети е, е, не под, далеч е, не винаги подхождат с охота към изследването на проблемните области в собствените си среди. Мрежата също така утвърждава своевременно и ефективно правораздаване. Знаете, забавата е враг на правосъдието, особена тревога будят залежалите дела – ние провеждаме редица регионални семинари за решаването на тези неотложни проблеми. През последните години нашата мрежа също така активно сътрудничи с Генерална дирекция правосъдие на Европейската комисия във връзка с класацията е, правосъдие на комисията. Е, ние очертаваме структурните гаранции за независимост на съдебната система в отделните страни и аз мисля, че по този начин сме съдействали за успеха на класацията. Функция на националните съдебни системи е гражданите да могат да упражняват правата си, проистичащи от европейското право. Ето защо независимостта и отговорността на съдебната система е от съществено значение. Без тях би било невъзможно правилното прилагане на европейското право, а гражданите с далеч по-малко вероятност биха е, постигали ефикасни средства за защита, съгласно хартата. Що се отнася до бъдещето, ние възнамеряваме да утвърждаваме далеч по-широко разбиране за значението и правилното функциониране на съдебните системи в Европейския съюз. Ако политиците, гражданите и магистратите осъзнаят пълна степен необходимостта от действителна независимост на съдебните органи и от отговорност на съдебните системи, липсата на прозрачност, от която страдат много от съдебните системи, както и липсата на финансови средства, просто не биха били търпени в Съюза. На всеки случай, просветата и обучението както на гражданите, така и на магистратите е от съществено значение за това съдебните системи да служат по-добре на страните си. Като председател на мрежата, аз ще се стремя да подобрявам сътрудничеството и с европейските институции. Ще направя така, че политиците, членовете на законодателните събрания, съдиите и съдебните съвети да се движат в една и съща посока. Като единствената наистина институционализирана европейска мрежа за съдебните системи. Нашата мрежа на съдебните съвети следва да води в усилията за повишаване на стандартите, установяване на проблемите е, пред съдебните съвети в Европа, както и съответните съдебни системи и утвърждаването на реални и ефикасни решения. this committee and the Parliament, we will be able to work even harder to... И прочим, благодарение на сътрудничеството ни с вашата комисия тук, убеден съм, е, ще се справим по-лесно с решаването на тези задачи. Най-сетне, мрежата и нейните членове могат е, да предложат на европейските институции е, съдебно-правната гледна точка към решаването на различни проблеми и в това отношение с интерес следим работата на нашите колеги в, в Института по европейско право и в частност проектът за изграждането, за създаването на Европейски гражданско-процесуален кодекс. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. А, и разбира се, що се отнася до несъстоятелността, авторското право и всичко онова от предходната ми професионална кариера, която споменахте, да се надяваме че ако не стигне времето днес, ще имаме и други поводи. Благодаря ви, господин Съдия, за изложението, което разкри не само значимостта на вашата работа, а и потенциалът, с който разполага вашата институция, с който би могла да ни бъде от помощ. Много се радвам, че вие сте компетентен по толкова много правни области, които представят интерес за нас, но аз умолявам колегите, членове на комисията, да се съсредоточат във въпросите и изказванията си върху съдържанието на това, което току-що чухме. Господин Карим. Е, благодаря, господин е, председател. Всъщност нямам намерение да задам въпрос. Е, поисках думата просто за да кажа какво удоволствие за мене да приветствам тук съдия Воз. Е, в нашата комисия. Може би помните, е, е, Ваше благородие, че за последен път се срещахме с вас в, в Пакистан, в Исламабад, където вършите отлична работа за изграждането на съдебната система. И също искам да кажа, че ви уверявам в всяческата готовност на нашата комисия да ви съдейства. Определено, може да разчитате на нас е, като на свой действителен партньор в усилията ви да реализирате амбициозната си програма. No other questions from the members? Няма ли други въпроси? Yes. Mr. Marino Pinto. Господин Пинто. Бих искал да ви задам един е, такъв въпрос. Как може да се реформира наистина правосъдието в Европейския съюз? И тук не говорим просто за реформа, говорим за модернизиране, осъвременяване на правосъдието в Европейския съюз. Как може да стане това с оглед потребностите на демокрацията, развитието на економиката и съответно на гражданско-правните отношения? Във всяка от държавите членки разрешенията, които действат, са диаметрално противоположни. Как може при тези условия да се прилага общо европейско правосъдие? Може ли съдия да къде човек на 26-7 годишна възраст, е излязал от съдийски колеж, или пък съдията във всеки случай трябва да бъде човек с богат житейски опит, с здрав разум, които се натрупват само в резултат от дълга професионална кариера. От друга страна, министрите на правосъдието в много държави членки, у нас, например, са самодъжци, тук става въпрос за суверенитета на всяка държава членка. Да не говорим, че магистратите имат синдикални права, организирани са, могат дори да стъчкуват. И, и как е възможно да бъдат примирени тези противоречиви интереси? Особено предвид синдикалната организираност на съдиите. И после, как може да се разделят така нещата, наистина, правомощията да са, да са отграничени. Аз имам опит като адвокат, всъщност бил съм и председател на португалската адвокатура. И у нас, пък и в много други европейски страни, върховните държавни органи винаги са били заинтересовани от разделението между политиката и правосъдието. Обаче напоследък правосъдието все повече се политизира. А да не говорим, че у нас, в Португалия, наблюдаваме още по-сериозен проблем, а именно, как да го наречем, навлизането на правосъдието в политиката. Т.е. Е, е, е, политиката обслужва пряко интересите на една или друга политическа партия. Как ще коментирате? Благодаря. Няма други въпроси, така че заповядайте, Ваше благородие. Благодаря ви за въпросите. Предполагам, че ако тръгна да отговарям на всички, ще, това ще ни отнеме повече от 2 часа. Ще се опитам да бъда кратък. Как да реформираме правосъдието в Европейския съюз? В предполагам, постепенно. Знаете, Рим не е построен за един ден. Но, разбира се, чрез взаимодействие между съдебните системи и съдебните съвети. Чрез взаимно опознаване е, <clears throat> и заимстване на положителното в една или друга система. Вие казахте нещо важно, като споменахте економиката економическото развитие. Онова, което аз винаги подчертавам, което според мен е от съществено значение, е, че не може да успее нито една економика или економически съюз без да се опре на една добра съдебна система, която внушава доверието, доверие у гражданите. Всъщност, правосъдието е далеч по-важно за економическия растеж и благоденствие, отколкото гражданите си дават сметка. Наистина, без функциониращо правосъдие економиката е, на Съюза е, би пострадала сериозно. След това питате е, на колко години трябва да бъде един съдия, на каква възраст. Мнозина в Европа смятат, че е, между обичайно правната е, и континентално правната системи има такива непримирими разлики, че те са просто несъвместими. Както се казва, не могат да водят разговор помежду си. Нещата са съвсем различни, според мен. Всяка съдебна система преследва точно една и съща цел, а именно да правораздава в интерес на всеки граждани на страната по гражданско, наказателно право, административно право, семейно право и така нататък. Една и съща е целта. Леко и според мен съвсем леко се различават само пътищата към тази цел. Действителността е, една и съща цел може да бъде постигана по различни начини. И аз съм се запознавал с системи съдебни и правни, не само в Европа, а и другаде по света. И винаги съм бил впечатлен от това, че различните системи винаги много си приличат една на друга, когато бъде отстранен повърхностния слой на различията. Така че за възрастта на съдиите, какво да ви кажа, у нас всички съдии са такива възрастни като мен. Вероятно и това не е най-доброто решение. После въпроса за синдикатите. В някои страни е, действително има много силни е, съдии на магистратурата. Обаче една такава институционална мрежа, като, като тази на която съм председател, е, цели също така е, да гарантира независимостта на съдебната система в интерес на гражданите. Разбира се, е, съдиите може да, и, да имат някакви свои лични е, професионални интереси. Но ние сме далеч, далеч от това. Ние се занимаваме с устройството на една система, която е поставена, която се е поставила в услуга на е, държавата и народа. Та, общо заето, в отговор на първия ви въпрос, в значителна степен могат да бъдат реформирани наистина съдебните системи в Европа. Те ще се усъвършенстват и ще повишат взаимното си доверие, ако наистина си подадем ръка, така както правим в мрежата на съдебните съвети. Така че, убеден съм, с течение на времето правосъдието в Европа ще се усъвършенства и ще порасне взаимното доверие между съдебните системи. Към това се и стремя като председател на мрежата на съдебните съвети. Благодаря ви. Ако няма други въпроси от страна на колегите, не виждам. Остава да ви благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни с увереността, че няма да ни откажете бъдещи срещи. Uh, the following point is in camera. So I must ask everybody who does... Заседанието продължава при закрити врата, така че всички, които нямат право да останат, ако обичат да напуснат залата.